Получих от групата АЛДЕ номинации за членство в делегация и комисии. Те ще бъдат включени в протокола на настоящото заседание. Ако няма бележки до приемането на протоколите, тези номинации ще се сме